Good morning, everybody. We will start our meeting. Uh, Добро утро, колеги. нека започнем заседанието. Първата точка е отложена от днешното заседание. Така че ще започнем с приемането на дневния ред. Дневния ред бе направен вчера. Ако няма възражение, то тогава без промени дневният ред въжи за прият. Следваща точка съобщение на председателя на 26 февруари заседанието ще бъде отложено и също заседанието на 27 февруари сутринта и след обяда ще бъде проведено обаче, както е планирано, е, проекта, дневния ред, проекта на дневния ред ще, бъде, ще ви бъде разпратен. Имаме превод на 20 езика без естонски, латвийски, малтийски и галски. Както знаете, файла за електронния файл в интернет е наличен и както знаете, това заседание се излъчва по интернет. Първото, първата точка, която ще обсъдим е отчет за текущите междуинституционални преговори. Имаме два файла със съвета. Първият е за устойчивите органични замърсители. На 19 февруари се състоя последния, първи последен трилог. Парламентът и съветът се споразумяха по законодателния текст. Основната дискусия се съсредоточи върху списъка в приложение 4 и 5 инструментите за модификация. Комисията бе потвърдена чрез мандата на Европейския парламент и се предвиждат е, актове за делегиране и изпълнение в рамките на мандата. Премахват се концентрационните прагове чрез е, актове за изпълнение. Споразумението на последната тринстранна среща се съсредоточава върху концентрацията и промяната на обикновената законодателна процедура. Корепер и е, публикува текста в, чет... в петък, а Енви ще приеме текста на следващото си заседание, като в пленарната зала текста ще бъде гласуван през април. На следващо място емисиите от тежкотоварните превозни средства. Парламентът и съветът се споразумяха по повечето политически въпроси. Е, последното споразумение бе постигнато рано сутринта. Е, основните компоненти са системата за контрол на емисии – има споразумение по член 13. Има позиция, споразумение за позиция в преамбил 34. Прият, парламентът прие равнище от 4250 грама CO2 на тон на километър като компромис за 2025-2029 периода. Освен това, парламентът прие 15% намаление до 2025 година и 30% от 2030 година, като последното трябва да бъде преразгледано през 2022 година в унисон с ангажиментите по Парижкото споразумение. Освен това, има и система за измерване на превозните на превозните средства с нулеви емисии. да има споразумение за 2% от 2025 година. Корепер ще приеме текста на 22 февруари, петък, а Енви ще гласува на 27 февруари, както и предишния файл като в пленарната зала текстът ще се гласува на втората пленарна сесия през април. Следващата точка е общия дебат за а, няколко възражения, свързани с генно модифицираната царевица. Най-напред ще говорят с докладчиците. Те ще дадат своят, своето становище, ще представят своето становище. Леонора Еви има думата. Благодаря. И така, сега отново говорим за нашето възражение за трите вида генномотифицирана царевица. Ако тези три възражения бъдат прияти е, сега, и после на пленарната сесия, това ще означава, че ще имаме общо 34 възражения като цяло. Е, комисията даде одобрение за тези геномодифицирани царевици, но парламентът е на противното мнение. Ние непрекъснато се противопоставяме на тези разрешения. Освен това, загрижени сме за научните оценки на геномодифицираната царевица. Според нас няма достатъчно доказателства за безопасна употреба. Ще се спра на някои от нашите опасения. Най-напред, всичките тези три царевици са толерантни по отношение на глифозата и глифозинатите глифозата има канцерогенни свойства, което налага преразглеждане на всички до момента проучвания, свързани с канцерогенните свойства на глифозата. Използването на глифозинатите в Европейския съюз вече не е разрешено в Европейския съюз и пръскането с глифозинат е забранено. Може да се очаква, че всички тези три генномодифицирани царевици може да бъдат е, изложени на високи концентрации глифозат и глифозинат, което означава рискове за населението. Но липсват анализи от страна на ЕФСА. Ето защо в нашата резолюция ние се застъпваме за преосмислене и нова оценка на рисковете, свързани с връзкане на толерантността към хербициди. В предишни дебати, е, свързани с възраженията ни, е, ЕФСА винаги е отвръщала, че тези активни вещества са безопасни за човешка употреба, тъй като а, остатъчните прагове се спазват, но остатъчните вещества и праговете не вземат под внимание хербицидите. През 2015 година бе установено, че пестициди, включително и глефозит, имат много по-високи остатъчни прагове прагове, отколкото се вижда от статистиката. Във всички случаи в многогодишната контролна програма на комисията до 2021 година няма задължение на държавите членки да провеждат изпитвания за глифозинат и неговото влияние върху царевицата. Миналата седмица се проведе гласуване на съответната директива и парламентът изяви желание и апел глифозината да бъде забранен в Европейския съюз и неговата употреба за върху царевицата. Моят въпрос е какво ще направи комисията в тази насока. По отношението на геномодифицираната царевица и трите комбинации, има проучване на доктор Мишел Уай. Това проучване стъпва мнението на мълцинството, което привеждаме тук. Има проучвания, които казват, че бета-токсините може да увеличат алергенността на хранителните продукти, като например соя, но мнението на мнозинството смята, че ЕФСА не взема предвид всички изследвания. Освен това, не е възможно да се оточни алергенния риск, което означава, че не могат да се защитят напълно потребителите, страдащи от алергии. В такъв смисъл комисията не може да даде разрешение за внос на тези продукти. Благодаря госпожа Каденбах от социалистите и до демократите. Благодаря, господин председател. Аз искам да говоря от името на Гион Балас. Най-напред ще започна с един общ коментар върху възражението. През последните три години всички наши възражения бяха прияти и подкрепени от мнозинството в парламента, а именно това са представители на шест основни политически групи в парламента. Освен това, нека ви напомня, че мнозинството в парламента иска от комисията да преосмисли процедурата за въвеждане на пазара на генномодифицирани продукти. Не, не би трябвало такива продукти да бъдат въвеждани на пазара чрез комисията на комитология. Това е въпрос на демокрация. Това възражение трябва да осигури факта становището на парламента да се уважава при интеринституционалните преговори. Важно за нас е прозрачността и демократичния избор. Така ще покажем, че уважаваме желанието на нашите граждани. В нашето законодателство ние се застъпваме да намалим рисковете за човешкото здраве и рисковете за околната среда. Даването на разрешение трябва да вземе предвид възможната легитимност на решенията, които са заложени в меморандума за обяснение на текста, свързан с разрешението за въвеждане на пазара на генно модифицираната царевица. Сега специално за днешните възражения. <clears throat> генно модифицираните царевици и продукти, съдържащи съставени и произведени от такива продукти, могат да съдържат определени протеини, като 7, 5, 11 и които могат да се съдържат в определени инсектициди. Тези вещества могат да бъдат поети от ларвите на листояда което води до последващи проблеми. Това означава, че може да има въздействие върху микробиома на червата на животни и на хора. При оценката на становището на ЕФСА се казва, че всъщност тук става дума за една стратегия не гледай и не намира и резултати. Освен това се дава резултата за резистентността на глифозат на генетично модифицираната царевица. Така че продукти, съдържащи съставени от и произведени от генно модифицирана царевица и съответните вторични комбинации – MIR 162 1507. The... Са проблематични. Ние не разбираме защо не е направен оценка на риска на тези три подкомбинации. Не има мнение на мълцинството, което е прието в ЕНВИ, което казва, че няма, неприемливо да няма данни за изследването на въздействието на тези три подкомбинации на генномодифицираната царевица. Освен това, изследванията показват, че може да има въздействие върху им, имунната система при излагането и на протеини, съдържащи се в генно модифицираната царевица, което може да доведе до повишена алергенност на други протеини, с които може да има контакт. Няма достатъчно доказателства от изследванията на токсикологичността проведени от ЕФСА. В заключение, тъй като няма достатъчно данни за трите подкомбинации, за бета-протеините и въздействието върху имунната система, не може да се изключи, че ролята на генномодифицираната царевица при увеличена алергичност е пренебрежимо малка. Използването на хербициди и въздействието на тях трябва да бъде допълнително изследвано. Но въпреки това, пръскането с хербициди според ЕФСА е извън обхвата на анализа, който трябва ЕФСА да проведе. Ние апелираме към комисията да бъдат осветлени всички аспекти на рисковете на базата на цялостни данни, предадени от заявители. Продукти от генетично модифицирана Царевица 4114. Ораторката бе прекъсната. Ако обичате, казва председателят, моля, приключете. Да, ние възразяваме, каза ораторката. А това беше по-бързо, отколкото очаквах, но благодаря въпреки това. And then, um, in the... Сега докладчиците в сянка Наред е господин Фиана. Благодаря за краткото резюме. Историята се повтаря отново. Сризата се повторя. Вече сме минали през тази процедура неколкократно. При тези възражения основната ни задача е да се проверят две неща. Първо, дали комисията е превишила мандата си по основния регламент. Знам, че нито един от вносителите на възражението не твърди, че комисията превишила правомощията си. И на второ място, дали комисията се е слушала в научните становища. И тук а, проистича основната критика, според мен. Съвета на ЕФСА е стигнал до заключение, че съответните продукти от царевеца са също толкова безопасни, колкото техните конвенционални аналози. Ние имаме най-строгото законодателство в света, най-строгите и най-добри научни оценки в света, но като че ли това не е достатъчно. Вие се опитвате да изградите своите аргументи прокарвайки тезата, че те са устойчиви на глифозата. Глифозата също е обсъждан, но той не е забранен в Европа все още. Знам, че на някой им се иска да бъде забранен, но е трудно да се забрани нещо, защото е свързано с нещо, което не е забранено. И така се насочвате към максималните нива на остатъчни количества. Но имаме законодателство в тази област. И който и продукт да, да бъде пред, трябва да отговаря на изискванията по това законодателство. Може да имате проблеми с самото законодателство. Тогава нека да акцентираме върху промени в това законодателство, вместо да забраняваме даден продукт, защото е свързан с нещо, което не е забранен и е контролиран от нещо, което всъщност подкрепяме. Ще повторя нещо, което вече съм казвал, няма да спра да го повтарям, а именно – Има много лицемерие. Аргументите тук звучат като на тези, които отричат климатичните изменения. Има научен консенсус не само за климатичните промени, но и за ГМО, че те сами по себе си не са по-опасни от конвенционалните си аналози. Някои от вашите собствени учени казват, не сме съгласни с този консенсус. Това съм го чувал вече и в контекста на климатичните промени. И всичко звучи по същия начин. Тук не става въпрос за кампания срещу ГМО. Това е кампания срещу политиката, основаваща се на научни становища. И това е най-опасното. Това е един фарс, в който, за съжаление, мнозинството от комисията участва. Благодаря, госпожа Дерай. Благодаря съвсем накратко. Чух принципа за предпазливост. Този принцип е свързан с размерност за нивото на риска и съответните мерки, които трябва да бъдат предприяти. Принципа на Предпазливост не е принцип на бездействие. Искам да съм ясна. Искам да се вложи също толкова енергия и срещу търговски спогодби, които позволяват на ГМО-та, които не отговарят на нашите желания в Европа, да влизат в единия пазар. Аз съм много озадачен от дебата. Колегата Филнер много добре очерта контекста ако не искаме ГМО в Европа, да кажем ясно, че не искаме. Да не позволяваме на милиони тонове продукция ГМО, произведени с суровини, които са забрани в Европа, да влизат на нашия пазар и да замърсяват а, продукцията. Госпожа Маюса. Подкрепям господин Фелнер и госпожа Делей. Лицемерно да се забраняват ГМО-та, и време да се казва, че нямат отрицателен ефект върху здравето. Когато има ГМО, веднага се подават възражения – Както каза госпожа Делаей, внасяме тонове ГМО-та, защото иначе просто няма да можем да изхранваме сълскостопанските животни. Ние ги храним с ГМ соя от САЩ. Госпожа Георлинг. Благодаря. И аз съм като господин Фелнер, имам чувство за дежавио. Това вече сме го правили. Нищо не се е, е променило. Поздравления за вносителите на възражения. Те някак си подсилват своята теза, но това не означава, че тя почива на по-солидна логика. Изглеждат малко отчаяни, според мен. Има лов на вещеци срещу продукти и хората, които използват тези продукти въпреки че те са разрешени за употреба в Европейския съюз. Използването на фрази като чухме, че има съмнение за карциногенността на глифозата. Мисля, че и в парламента, и в самия Европейски съюз вече сме стигнали до заключението, че това не е вярно. Има ясно заключение, че глифозата не е карциногенен. Ако беше карциногенен, нямаше да бъде подновено разрешителното му. Чухме и за глифозината. Франция е забранила тази съставка, но това не означава, че всички споделят нейната позиция. Няма никакви доказателства, че някои от тези продукти е свързан по някакъв начин с карциногенност посредством използването на ГМ продуктите. Няма никакви доказателства в тази връзка, иначе просто нямаше да минат през теста на строгата европейска система. Така че имаме пълен мишмаш от принципи, включително и принципа на предпазливост. Този принцип е залегнал в европейските договори и на него може да се позваме, когато няма достатъчно научни становища. Не ако ви имате някакви съмнения и се притеснявате от дадено нещо, само когато няма доказателства. А няма други продукти, по които да се вършила толкова научна работа, да се изпитване резултатите толкова много – така че по готово съм да разбера, ако хората действат чисто емоционално или да си признаят, не ми харесват е, геймотата по чисто емоционални причини. Това би го приела. И тук съм напълно съгласен с господин Фелнер. Много пъти съм казвала, че имаме научни доказателства, научен консенсус, за използването на съответните продукти. Имаме научен консенсус за климатичните промени. Не може депутатите да проемат доказателството само по единия въпрос, а не и по другия. Малко абсурдно е. Така че аз няма да гласувам за тези възражения. Благодаря. Комисията, господин Берент. Благодаря, господин председател. Аз замествам колегата Табручи, началник отдел биотехнологии към съответната генерална дирекция. За съжаление той е болен. Благодаря, че ни давате възможност да вземем отношение по трите проекта за позиция. Както казахме, и трите заявления касаят използването на царевеца за хранителни продукти и фураж, не за отглеждане. Първо искам да подчертая, че всички процедурни стъпки от законодателството за ГМО са спазени в случая при заявленията. ЕФС е извършила обстойна оценка на риска за тези три нови ГМ царевици. Има положително становище по всеки един сорт относно евентуалния ефект върху здравето на човека, на животните и околната среда. Относно притесненията, свързани с оценката на риска на ЕФСА, Искам да подчертая, че ФС е провела тази оценка в съответствие с изискванията по регламенто 1729 от 2003 и регламента за изпълнение 503-2013 и основаване на соките в научната литература. Коментарите на държавите членки са били взети предвид от ЕФСА при оценката. ЕФСА е задава всички необходими въпроси и е получил необходимата информация от заявителите, за да извърши оценка на тези сортове ГМ царевица и е стигна до заключението, че те са безопасни. Относно царевицата с натрупани модификационни събития, за които има специално становище с резервно, с особено мнение, тук говорим за независимост на научните становища и за колегиалност в, при вземането на решения. Искам да кажа, че възраженията касаят трите подкомбинации, за които не са подадени конкретни данни. Това се дължи на факта, че те не са пуснати в обращение в търговската верига. Всички други експерти от съвета, между другото, не са съгласни с особеното мнение и са дали положително становище за тези три подкомбинации, като стъпват върху оценките за всички видове протеини и подкомбинации, за които не е наблюдавано взаимодействие между отделните белтъци. ЕФСА също така е взела предвид и публичните коментари по време на общественото допитване, лансирано от комисията. Въз основа на всичко това, комисията предложи на държавите членки да разрешат за употреба тези три сорта ГМ царевица. Всичко е в съответствие с регламент 1829 от 2003, общо законодателство за хранителните продукти, за опазване на човешкото здраве, здравето на животните, на околната среда и интересите на потребителите. Като също време се осигурява и ефикасната работа на вътрешния пазар. Решенията са гласувани на 14 януари в съответната постоянна комисия, главно заради политически причини и отрицателното обществено мнение. В съответствие с кометологията, комисията ще представи проекто решенията в комисията по обжалване на 22 февруари. Относно притесненията, свързани с продукти за растителна защита, относно максималните количества и хербицидите и съответните актове за ПРЗ и за максималните допустими количества. Да, ГМО трябва да спазват максималните количества, което въжи и за хербицидите, които вече не, не са разрешени в Европейски съюз, като глюфозината. Само, че това не е свързано с одобрението на хербицидите и с определенето на максималните количества. Относно казаното от господин Талис за остатъчните количества глифозинат и глифозат в ГМ царевеца че те не се контролират, тези комбинации не са част от програмата за контрол, защото царевецата не е в приоритетния списък на най-важните и най-често използваните продукти в ЕСА. Комисията препоръча на държавите членки да включи тези продукти в националните програми за мониторинг и контрол, които допълват общо европейската програма за контрол. Евентуалното въздействие на хербицидите и състава на хербицидно толерантни ГМО култури е взето предвид, защото тези култури могат да бъдат обект на разпръскване с подобни хербициди. При сериозни промени, допълнителни проучвания, включително и на токсичността, трябва да бъдат разработени за всеки конкретен случай по време на оценката на риска. Относно отглеждането на ГМО-та в трети държави, и търговските формулировки, решението за позволяване на отглеждането на тези продукти и хербициди е суверенно право на тези трети държави, въже само за тях и не може да бъде уредено в европейско законодателство относно искането за спиране на решението, докато не бъде произгледана процедурата за разрешение, комисията е внесла предложение, което позволява на държавите членки да ограничат вноса на ГМО фуражи и хранителни продукти на своята територия. Това предложение е отхвърлено от парламента и ще продължим дискусиите с съвета. Комисията представя амбициозно предложение за повишаване на прозрачността в контекста на оценката на риска на ЕФСА. Съвета и парламента наскоро стигнаха до на споразумение по въпроса, който предстои да бъде окончателно одобрено в фидните седмици. В заключение искам да подчертая, че няма причина да се отегля тези проекто решения, тъй като са спазени всички процедури по законодателството за ГМО. Изпълнителните правомощи на комисията са спазени във всички случаи. Накрая искам да спомена относно правото на контрол на парламента. То се ограничава само до това дали се превишават правомощията на комисията, както е записано по основния акт. Те не са превишени. Комисията не е длъжна да дава обосновка по този въпрос, при условие, че няма превишаване на правомощията. Благодаря. Благодаря. Информирах комисията, че ще гласуваме тези възражения по-късно през деня, след около час. Ако бъдат прияти в комисия, те ще бъдат внесени в пленарна зала по време на първото пленарно през март. Следващата точка. Възражение срещу активни вещества, включително тиаклоприт. Първо ще дам думата на съдокладчиците. Госпожа Силови Годен, заповядайте. тиаклоприден неоникотиноид, който се използва при интензивното земеделско стопанство и носи пряко отговорност за повишаването на смъртността на пчелите и на опрашващите насекоми. Това вещество е доста спорно. Франция и Белгия даже са го забранили. При все това обаче комисията е взела решение без становището на парламента да удължи с една година разрешителното и също времено да унищожи и да турмози пчелите. Четири години тече повторната оценка от ЕФСА. Тази повторна оценка сега ще бъде удължена с една година, преди да се публикуват заключенията по едно вещество, което е с доказана вече вреда от две държави членки Франция и Белгия. Решението се случва в момента, в който парламента дава становището си за удължаване на разрешението. Във всъщност комисията вече е публикувала раз... удължаването на разрешителното със съгласието на съвета и е разрешила едно активно вещество, противно на мнението на демократично избрания парламент. Към това скандално положение трябва да добавим и невъзможността на комисията да запази биоразнообразието и наличат на нелоялна конкуренция срещу селските стопани в Франция и Белгия, които за разлика от другите държави членки вече не използват това вещество. От 1 септември 2018 влиза забраната във Франция и Белгия Нашите фермери не могат да използват тези вещества, но страдат от тези, които внасят продукти с тази активна съставка, която е в ущърп на пчелите. Ето защо призовавам колегите да приемат възражението, внесено от пет политически групи в парламента. Благодаря. Thank you very much. The next speaker from the SND group. Благодаря. Социалисти и демократи. Отново госпожа Каденбах. Благодаря. Е, да пристъпим направо към дело. <laughs> Изцяло съм съгласен с преждеговорившата и толкова. Благодаря. По-нататък. Алде, госпожа Рис. Благодаря, господин председател. Възражението, което сме внесли и приподписали, има за предмет продължаване срока на разрешението на двата никотиноида, които поразяват пчелите. Не е направен щателен анализ на вредния характер на тези вещества. От последното становище от 2005 година нещата много са се променили. Научните знания са се повишили. От 2005 е, тези невротоксини, генотоксини и така нататък са въведени за първ път тогава, но тогава насам са установени като е, вещества, нарушаващи действието на е, жлезите с вътрешна секреция, като канцерогенни и съответно Френската агенция е, още през 2008 година в своя доклад настоява да се сведе до минимум употребата на тези вещества. А миналия месец е, септември е, в Франция и в Брюксел и Валония, т.е. в, в Белгия употребата на тези вещества е забранена и в интерес на човешкото и човешкото здраве и околната среда. И всички изисквания са взети предвид. Е, как се казва, отметнати са всички полета и ние не бихме искали да отстъпим от тази позиция, да отправим такова противоречиво послание на европейските граждани. Благодаря. Ако няма допълнителни искания за изказване, давам думата отново на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Наистина, е, регламентът, е, за който се отнася проекто възражението, вече е прият на 31 януари и публикуван или обнародван на 5 февруари. 2019-168 е регламентът, като продължава разрешението на 42 вещества, е, за които предходните разрешителни изтичат в февруари-април 2019 година. Срокът е продължен с една година. И, и извинете, господин Беренд, мисля, че им е станало известно объркване, да разумени госпожа Гърлинг от колегите все още желая да се изкаже. Извинявайте, че ви прекъсвам. Разбира се, тук си ще ви дам думата да продължите, след като изслушаме госпожа Гърлинг. Благодаря ви за проявеното разбиране. Благодаря. Вземам думата от името на ЕНП, които не подкрепят внесеното възражение и няма да го подкрепят. Ще бъде съвсем кратка, но и този глас следва да се чуе. Становището на парламента далеч не е единодушно. Неоникотиноиди, самата тази дума, този термин, очевидно има някои крайно отрицителни конотации за много от колегите, но след като техен дълг е да се запознаят внимателно с характеристиката на отделните вещества, които попадат в тази категория неоникотиноиди, и то те трябва да го направят. Това са различни вещества с различна функционална характеристика. И конкретно веществото, срещу което се възразява, в случая няма, няма нужда да обсъждаме е, госпожа Годен би трябвало да се постарае да схване каква точно е системата, какъв е редът, след като е толкова активна в комисията. Става въпрос за възражение срещу акт за изпълнение. Тук не става дума да се пренебрегва е, парламента, а да се разбере как точно функционира парламентът. И в този случай е повече от очевидно, че става дума е, за Е, е, нашата, нашата система, която не функционира добре, за това има достатъчно експертни становища. Сега по общия закон за хранителните продукти е, предстои да приемем новата система за разрешителни. Преодолели сме застоя, благодарение на колегата Аюзо. И нали, сега можем да вървим напред. И единственото, което се казва, е, че забавата не е по вина на вносителите е, на молбата за разрешение и по 17 член от регламента, когато това е така и разрешителното ще изтече без да е подновено, те могат, вносителите или молбоподателите, да поискат автоматично, т.е. да получат продължаване на срока, без дори изрично да са го поискали. Тук не става дума за 10 годишно разрешително, а за техническо продължаване с една година. Това, че във Франция и в Белгия веществото е забранено, не значи, че всички ние, останалите, трябва да го забраним също. Във Франция и в Белгия има всякакви вътрешно-политически съображения и, и според мен е, е напълно уместно да се възрази, да, да, да се остави е, новата система да влезе в сила и продуктите да бъдат съответно надлежно преценени преди да бъдат отново разрешени. А, извинявам се сега на представители на комисията за това, че го прекъснахме. Ако е възможно, господин Берен, да продължите там, където ви прекъснах. Благодаря, господин председател. Е, нямам никакво затруднение. Всъщност, благодарение на това прекъсване мога да посъкратя изказването си. Госпожа Гърлин каза повече от нещата, които е, и аз бях се приготвил да кажа. Главното е, че тук наистина става въпрос за техническо-административно и нищо повече от административно продължение на действащото разрешени. Не става въпрос за цялостен преглед на въпросното вещество. И както правилно посочи госпожа Гърлинг, по 17 ти член от регламента 1107 е, от 2009 задължава комисията да продължи срока на разрешителното за вещества, за които обичайният, общият процес не може да бъде проведен и приключен по причини, които не зависят от молителя. Такъв именно е и нашият случай. По системата, която действа, докладващите държави членки първо правят оценка на молбата за подновяване, след това всичко отива в е, ЕФСА за хранителните вещества, за е, партньорска проверка и накрая ЕФСА взема решение. Е, в този случай страната докладчик е закъсняла с 24 месеца. В ЕФСА нещата се забавиха още 4 месеца. И, и тези забави нямат никакво отношение към поведението на молителя. Следователно е изпълнено изискването на 17-я член от регламента. Комисията просто няма избор, освен да продължи действието на вече издаденото разрешително. Госпожа Рис се позова на класификацията на веществото, правилно, но отново по 17 член не се прави разлика между едни вещества и други. Единственото, което се казва в 17 е, член е, че в общия случай при такива обстоятелства комисията е длъжна да поднови за определен срок. Освен това се твърди, че комисията превишава изпълнителни си правомощия, което не е вярно. Както току-що казах, напротив, по 17 член от регламента комисията е длъжна да действа така, както действа. В противен случай тя всъщност, тя, комисията би превишила своите права. И най-сетне, позволете ми да ви информирам, че е, цялата документация, преписката, заключенията на ЕФСА и доклада на държавите членки са вече на разположение на комисията, впрочем от 22 януари, от която дата нататък може да започне вече формалния е, процес за подновяване. Ще внесем решението си е, през зимните месеци, но не можем да приключим до 30 април, поради което междувременно трябваше да подновим разрешението. Ако в последствие се вземе решение за неподновяване за следващия срок, естествено разрешението към тази дата ще бъде отнето. Благодаря. Ще гласуваме и по това възражение по-късно днес. Ако то се приеме в комисията, вота в пленарната зала е, ще бъде произведен на първата пленарна сесия през март. И по-нататък още едно възражение във връзка с максималните остатъчни количества на няколко вещества, в това число клот и анидин. Е, първо ще дам думата на съдокладчиците. Госпожа Далай, Имате думата. Благодаря, господин председател. Тук е, отново става дума за неоникотинид но в случая е, става дума за увеличаване на пределната стойност на остатъчното съдържание. Питам се защо? Защо е нужно всичко това? Имайки предвид, че в рамките на Европейския съюз е, това вещество е, е забранено, няма никакви изключения то може да се използва само когато продукцията не напуска е, производственото предприятие, т.е. се ползва за вътрешни е, нужди. И не виждам какъв е смисъла от 0.03 да се стигне до 0,3. Е, това е, това е десеткратно увеличение нали, е, е, грамове на килограм. Това е, не, не може да се пренебрегне и аз очаквам обяснението на комисията. Защо? Нали, кому е нужно това? Защо е, европейските е, земеделски стопани е, се подлагат на, на, на това? Сегашният лимит, сегашната пределна стойност е факт. Тя се приема и спазва. Кому е нужно да се увеличава остатъчното съдържание? Аз категорично възразявам срещу това е, е, добре, е, процедурно комисията е изрядна, но въпросът не е процедурен, въпросът е политически, въпросът е съществен. Европейските граждани трябва, желаят да бъдат по-добре защищавани и не като се увеличават пределните стойности на неоникотинидите, ще постигнем тази задача за защита на здравето на нашите съграждани. Благодаря. Благодаря. Госпожа Каденбах, съответно. Благодаря. Благодаря. Нямам какво да добавя, това е общо възражение. Uh, Мерси, месье президент. След ефективно ла секунда обжекция. Алде, благодаря, господин председател. Това е второто възражение, по което съм съвносителка. И аргументацията е същата. Аз бих искала да отговоря също така на госпожа Гърлинг и на аргументацията на комисията по отношение на процедурата. Ние добре познаваме процедурата. Съгласни сме, но тук не става дума за процедура. Знаем какво е състоянието на, на популациите от пчели в Европа и в целия свят, знаем какво е общественото мнение, знаем как еволюира научното знание. Съответно, наш дълг е да се противопоставим е? по отношение на това възражение и, и по отношение на този неоникотинит, клотианидин, какво ни предлага комисията? Ни повече, ни по-малко. 10-кратно нарастване на максималната, на пределната стойност на остатъчно съдържание. При е, това, като става дума за едно силно токсично вещество за пчелите е, е, в свободната му употреба по, по обработваемите площи е забранена от 2013 година в Европа. В Канада не е така. В Канада продължават да, да използват. А, а, е, и какво? Канада иска да повишим с 10 пъти пределната стойност, за да може Канада да ни продава своите картофи. А, добре, е, дума не може да става е, нашите канадски партньори е, да ни диктуват нашето законодателство, ние не им диктуваме тяхното. И, и на мен ми се струва, че споразумението с Канада, въпросната сета, бе постигнато с цената на дългогодишни усилия добре, но ние не можем след всичко това да отстъпваме от своите стойности и от своите стандарти. След като веществото е толкова вредно, че го забраняваме, какъв смисъл има да сваляме, да понижаваме собствените си стандарти, за да насърчаваме употребата на забранено у нас вещество някъде другаде? от там нататък, да, разбира се, макар и това е друга тема, <laughs> питам се кому е нужно едни картофи е, да, да прекосяват Атлантическия океан е, непременно, за да дойдат е, до, до Европа. Но хубаво, това е друга тема с госпожа Каденбах. Чисто и просто ние сме против. И толкова. Госпожа Годин следващата съдокладчица. Благодаря, господин председател. Сме се свидетели на крайно отрицателните последици от спогодбите за свободна търговия. Тук се иска фактически да, да се приравним към нормативните стойности на Канада. Какъв смисъл има това? Нито економически, нито политически, нито правен. Клотианидинът е забранен в Европейския съюз, поради това, че той влияе отрицателно върху опрашващите насекоми. Комисията сега иска 10-кратно увеличение на пределната стойност, именно за вноси, вна, внасените от Канада картофи. Имаме три съществени елемента. Първо, това нарастване не съответства на поетия от Европейския съюз ангажимент за опазване на опрашващите е, е, насекоми. В клотианидина има същото констатирано отрицателно въздействие както в Европа, така и в Северна Америка. И става въпрос за отговорно отношение към околната среда. Не можем да, да и, и, и да мислим, да възприемаме практика е, в интерес на нашите канадски приятели, нанасяща такава вреда на околната среда. На второ място, продукт, е, веществото е вредно за човешкото здраве. Има, има научни, то прецизни научни изследвания, които доказват токсичния характер на клотианидина. И нещо още по-лошо. Оценката на ЕФСА поставя акцента върху последиците от свързването на клотианидина с други вредни вещества, вече в е, е човешкия организъм, е, в резултат от обмяната на веществата с сериозни вредни последици за човешкото здраве. Комисията фактически по този начин отваря вратата за нелоялна конкуренция срещу европейските земеделски стомани, които са лишени от правото да прилагат клоти и анидина, и в същото време трябва да, да излязат в конкуренция на пазара с продукция внос от, от Канада. Още повече занижаването на този стандарт няма да, да бъде в полза на, на никого. Висококачествените е, европейски картофи ще трябва да се конкурират нелоялно с отровните канадски картофи. Благодаря. Някои други след са докладчиците. Госпожа Гърлинг, заповядайте. Да, благодаря. Сега тук положението е съвсем различно, за разлика от предходните три. Аз бих искала да засвидетелствам готовността си да се съобразявам с научните сведения и да, в тази връзка бих искал да задам въпрос на комисията. Пределните остатъчни стойности, когато се определят за определени вещества, особено за вещества, които са забранени за употреба в Съюза, но могат да, да, да присъстват в вносна продукция. Подчертавам, малки количества в вносна продукция. По определение пределната остатъчна стойност е малко количество. Нали? Остава дума за остатъчно количество. И е крайно непропорционално колегите да говорят за отровни продукти. Пределните стойности се определят тъкмо, за да предотвратят всякаква токсичност. Така че трябва да бъдем премерени в думите си. И така, за една такава пределна допустима стойност за, за такива вещества, когато се определя тази стойност от ЕФСА, каква е процедурата? Основана ли е тя на строг токсикологичен анализ на въздействието върху крайния потребител на продукта или пък стойността се определя по-скоро като търговски стандарт. Тоест, колко научно обоснована е тази пределна стойност. Понеже, не, просто впечатляващо е, че практически без значение дали пределно допустимата стойност ще бъде едно или 10. И това, видите ли, от токсикологична гледна точка не поражда явно никакви последици за човешкото здраве. Как е възможно това, питаме ние комисията. Благодаря. Господин Флоренц има думата. Благодаря. <clears throat> Благодаря. Винаги, когато чуя нещо за неоникотиноидите, е, имам резерви. Оглеждам се наоколо и гледам колегите от комисията, не може ли всъщност да наложите европейските правила? Вие сте пазители на договорите. когато говоря за селските стопани, е, чувам оплаквания, че в моята страна се забраняват неоникотиноидите, а в съседни страни има изключения и това са 18 изключения всъщност в Европа. Господин Юнкер днес пред един вестник е казал, че има голямо влияние на бизнеса. Ние имаме един закон, много говорихме за него, много спорихме по него, но какъв е резултатът? Мъртви полета мъртви ниви. Ако някой в едно такова поле намери микроорганизми, това ще е събитие. А комисията мисли за изключения. Това е катастрофа. Ако колегите от комисията не бяха толкова любезни, щях много да се карам с тях. Не, не, не, а, колеги, а, забрана, удивителен знак, забрана е необходима. необходима. Забранете, моля, тези вещества. Това е най-опасното, което се използва в селското стопанство в момента. Благодаря ви. Е, сега отново давам думата на комисията, господин Беренд. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да подчертая, че проекто възражението е свързано с определенето на пределни допустими остатъчни стойности, а не е свързано с казаното току-що от господин Лоренц е, за забрани и съответно вдигане на забраните по линия на неотложните дерогации, е, наложени от държавите членки. Е, това е прерогатива на държавите членки, както вие, господин Лоренц, аз намирам това за доволно прискърбно. Но, но не това е предметът на разговора в случая. Неколцина от изказалите се говориха за риска, който представя клотианидина за пчелите и като цяло за околната среда. Потвърждавам, че по тази причина ние в Европейския съюз сме ограничили употребата на клотианидина до е, оранжери, е, опарниково отглеждане, е, като употребата не е разрешена под открито небе. И процедурата е изрядна в случая. Но тук се е, предлага завишаване на остатъчната стойност за внос от други страни. В случая Канада, но може и да е която и да било друга трета страна. Европейският съюз не е правомощен да се намесва е, в е, екологичното законодателство или административна процедура на една трета страна. Става въпрос за е, национален суверенитет и ние не можем да, да им забраним да разрешат един или друг продукт, просто защото сме го забранили у нас. Регламентът в случая за остатъчните стойности се отнася единствено за човешкото здраве, здравето на потребителите в Европейския съюз. И това в отговор на въпроса на госпожа Гърлин. Е, процедурата е двуетапна и щателна. Първо е, от държава членка, след това от ЕФСА, възоснова на международно признати методики и при прилагането на високи стандарти за оценка на риска, които ЕФСА обичайно прилага. В това число е, един пакет от токсикологични данни, които задължително се внасят в хода на такава оценка. Така че ЕФСА в резултат от всичко това е потвърдила, че пределно допустимите стоености на остатъчно съдържание на тези вещества за картофите са безопасни за потребителите. Позволете ми също така да подчертая, че комисията изцяло действа в рамките на изпълнителните си правомощия по регламент 396 от 2005 година. Правното основание в случая е 14-я член от същия регламент, който задължава комисията да изготви проекто регламент срок от 3 месеца от обнародването на научното становище от ЕФСА. И това научно становище, както току-що казах, се основава на процедура е, по членове 6 е, до 11 от същия регламент. Така че проекторегламента изцяло съответства с основния регламент, чиято цел е постигането на висока степен на потребителска защита. По която причина и в този случай ние не виждаме причина да оттегляме своето предложение. То е процедурно перфектно и по съдържанието си съответства на регламента за пределно допустимите остатъчни стойности, е, чиято цел е единствено защитата на човешкото здраве и в частност на европейските потребители. Благодаря. Уважаеми колеги, постъпиха искания за изказване от госпожа Делае и господин Флонец. Няма да подновявам дискусията. Ако имате много кратък въпрос, да, нещо за уточнение, да зададете на, на комисията. Това мога да ви разреша кратко и след това отново ще дам възможност на комисията да реагира. Но след това изцяло ще преминем нататък, ще приключим. Първо, госпожа Делай. Не, аз не искам да подновявам дискусията, господин председател. Бих искала просто да се запише за протокола позицията на комисията, е, която категорично заявява, че става дума за съобразяване с е, условията на външно-търговска спогодба. Аз не мога да не възразя срещу това. Не е това отношението в днешните времена към очакванията и здравето на европейските граждани. Не е възможно то да се поставя на карта в интерес на външно-търговски интереси. Когато говорихме за неоникотиноидите, доста бързо, сравнително бързо се споразумяхме. Но след това дойдоха братята и сестрите ни от съвета и настъпи разногласие. Комисията каза, а парламента малко преувеличава, съветът не иска и какво опряхме до субсидиарността. Който иска, може да даде разрешение, който не иска, ще забрани. Но това е лошия начин на мислен. Я става дума в крайна сметка за а, здравето на хората. Ми по-добре да не правим никакъв закон. 18 държави използват тези продукти при картофите и при захарта. И това много ядосва моите е, фермери. И ние трябва да бъдем избирани, ние зависим от тези хора, а комисията не. Благодаря сега. Наистина трябва да приключим. Давам думата отново на, на комисията за заключителни думи. Благодаря, господин председател, за тази втора възможност. Във връзка с казаното от госпожа Деле, трябва да подчертая, че нещата нямат никаква връзка с спогодбата за свободна търговия. Става дума изцяло за специфичния регламент за пределно допустимите стойности, който допуска операторите да внасят искания за преразглеждане на лимитите. След което започва процедурата, която описах. Всичко това проистича от самия регламент. Нищо общо с една или друга спогодба за свободна търговия. И в отговор на казаното от господин Лоренц, да, съгласни сме, че е, е, тези неотложни дерогации, които се допуснаха, не са приемливи е, е, помолихме, поискахме от ЕФСА да огледа няколко от тези дерогации, за да ни каже дали те са наистина допустими по регламента. ЕФСА твърди, че две трети са основателни, от тези, които е прегледала, една трета не е. И в близко бъдеще комисията ще излезе с проекто акт, който да спре тази възможност, да отнеме възможността държавите членки да дерогират по спешност. А, така че ние си спазваме задълженията. Е, например, не, нали, по отношение на захарното цвекло, например, е, е, са повечето от дерогациите. Да, нека го кажем. А не по отношение на отглежданите в Съюза картофи. А, благодаря. Ще гласуваме по този важен въпрос днес също. И ако възражението бъде прието тук, ще бъде внесено на първата пленарна сесия през март за гласуване в пленарната зала. Тъй като предстоящото електронно гласуване е, е насрочено за след 15 минути, спирам работа за сега до 11.30, като ви моля да бъдете точни, за да проведем гласуването. Good, dear colleagues, um, we will start our voting session. И така, колеги, искаме да започнем с гласуването. Моля, погледнете дали носите картите си за гласуване. Започваме с едно пробно гласуване. Моля, гласувайте. Както решите, просто натиснете едно копче. The right number of MEPs and your voting cards and voting machines are functioning properly. Да видим дали всичко функционира както трябва. Добре, започваме с гласуването. Първата точка – прозрачност и устойчив ВОС на оценката на риска в хранителната верига. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. Uh, Следващата точка. Възражение за генетично модифицираната царевица 4114. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Следващото гласуване отново е възражение за геномодифицирана царевица МОН 87411. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Следващото възражение е за генно модифицирана царевица БТ-11 и така нататък. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Следващото възражение е за активните вещества, включително тия клоприт. Моля, гласувайте. I close the vote. And it... Край на гласуването. Прието е. Последното възражение. За максимално допустими граници на остатъчни вещества – включително клотианидин. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И то също е прието. Сега преминаваме към стратегията за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с Парижкото споразумение. Това е проекто резолюция Компромис първи за, против, въздържали, въздържали се, прието е. 14-то изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка. Проверка за 14-то. I close the vote. And it, it is rejected. Отхвърлено е. 16. За. Против. Въздържали се. Същото мнозинство. Значи отхвърлено е. Добре, проверка. Проверка, моля. А, но. Окей. There were some different... Sorry, you were, you were right. Um, there were different votes in EP. Извинявайте. Е, аз бърках. Прието е. Компромис 2 за, против. Въздържали се, прието. Компромис 3 за, против. Въздържали се, прието. Компромис 4 за, против. Въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено, компромис 6 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 67 изменение за, против, въздържали се прието. 69 за, против, въздържали се прието. Компромис 9 за, против, въздържали се прието. 75 изменение за, против, въздържали се Прието, но нека проверим. Uh, на гласуването. Прието е. Компромис 10 за. Против. Въздържали се прието. Компромис 25 за. Против. Въздържали се прието. Компромис 27 за. Против. Въздържали се прието. 102 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено, компромис 98 за, против, въздържали се, прието. Но нека проверим. Изменение 98. Край на гласуването прието е. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, отхвърлено. 115 за, против, въздържали се, прието. 116 за, против, въздържали се прието. Компромис 12 за, <clears throat> против, въздържали се прието. Компромис 13 за, против, въздържали се прието. Изменение 124 за, против, въздържали се прието. 15 за, против, въздържали се прието. Добре, проверка. Проверка на 15-то. I close the vote. And... Край на гласуването. Прието е. 130 за. Против. Въздържали се. Прието е. 14 компромис за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 22 за против, въздържали се, прието. 100. Първата част за, против, въздържали се, прието е. 141 за, против, въздържали се, отхвърлено. 142 за, против, въздържали се, прието. 133 за, против, въздържали се, прието. 137 за, против, Прието. 148 за, против, прието. 149 за, против, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. Компромис 16 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 16 компромис. Край на гласуването. Прието е. Компромис 17 за, против, въздържали се. Но нека проверим. I close the vote and it's adopted. Прието е. Сто седемдесет и първо за против, въздържали се прието. Компромис 18 за, против, въздържали се прието. Компромис 19 за, против, въздържали се прието. 184 за, против, въздържали се прието. 188 за, против. Проверка. 188 to be checked. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 20. За. Против. Въздържали се прието. Компромис 21 за. Против. Въздържали се прието. 205 за, против, въздържали се, прието. 126 за, против, въздържали се, прието. Компромис 23 за, против, въздържали се, прието. 223 за, първа част за, против, прието. 187 за, против, въздържали се, отхвърлено. 226 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 24 за, против, въздържали се, прието. 237 за, против, въздържали се, прието. 238 за, против, въздържали се, прието. 239 за, е, извинявайте, компромис 26. За, против, прието. 185. За, против, отхвърлено. 251 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка. Добре, проверка на 251. Open the vote. I close the vote and it's Отхвърлено. 252 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 28 компромис за. Против. Прието. 20, компромис 29 за. Против. Прието. 265 за. Против. Въздържали се. Прието. 267 за, против, прието. Компромис 31 за, против, въздържали се, прието. 30 компромис за, против, въздържали се, прието. 280 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 281 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 32 за, против, въздържали се прието. 289 втората част за, против, въздържали се. Проверка. 269 втората част като допълнение към компромис 32. Отхвърлено е. 288 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 290 за. Против. Въздържали се. Прието. 291 за против въздържали се прието, 284, то пада, 292 за, против въздържали се прието, 293 за, против въздържали се, отхвърлено, 294 за, против въздържали се прието, Компромис 33 за. Против. Въздържали се. Прието. 308 за. Против. Въздържали се. Прието. 309 за. Против. Въздържали се. Проверка. Проверка на 309. Край на гласуването. Прието е. Компромис 34 за, против, въздържали се, прието. 316 за, против, въздържали се, прието. 317 <clears throat> за, против, въздържали се, прието. 318 за, против, въздържали се, отхвърлено. 319 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка на 319. And it's adopted. Uh, 320 in favor. 320 за, против, въздържали се, прието. 322 за, против, въздържали се, прието. 323 за, против, въздържали се, прието. 324 за, против въздържали се прието, 325 за, против въздържали се прието, компромис 35 за, против въздържали се прието, компромис 36 за, против въздържали се прието, 337 за, против въздържали се прието е, 338 за, против, въздържали се, отхвърлено. 339 за, против, въздържали се, прието. Компромис 37 за, против, въздържали се, прието. Компромис 38 за, против, въздържали се, прието. 356 за, против, въздържали се, отхвърлено. 350, а проверка, Проверка на 356. Моля, гласувайте. I close the vote. And it's adopted. Прието. Моля, вдигайте ръце. Триста пятьдесят и седем за. Против. Въздържали се. Отхвърлено, но нека проверим. 357. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 39 за. Против, въздържали се, прието е. 366 за. Против, против или за. А това е вашето изменение. Добре, прието. 368 за, против, въздържали се, прието. Компромис 40 за, против, въздържали се, прието. 374 за, против, въздържали се, прието. 376 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 384 за, против, въздържали се. Ето, 379 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 379 за, против, въздържали се. Прието. 380 пада. 383 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 41 за, против, въздържали се, прието 392 за, против, въздържали се, прието 394 за, против, въздържали се, прието. Компромис 43 за, против, въздържали се, прието. Компромис 43 за, против, въздържали се, прието. Първо изменение за, против, въздържали се, прието, е, отхвърлено, извинявайте. Второ за, против, прието. Трето за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, отхвърлено. Седмо за, против, въздържали се, отхвърлено. И крайното гласуване. Гласувайте електронно, моля. I close the vote and it is Край на гласуването приема се. Поздравления за съдокладчиците. Преминаваме към следващата точка. сезонните промени на часовото време. Първо изменение 10, с което се отхвърля предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. <laughs> Uh, then we move to uh, all the amendments. Uh, first vote on compromise 5. След това компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. 72. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате проверка по 72? Добре. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 73-то за. Против. Въздържали се. Да проверим по 73-то.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 Край на гласуването. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Отвърли се. 52 за. Против. Въздържали се. Отвърли се. Окончателно гласуване в електронен режим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. С това приключва гласуването, а също и сутрешното заседание на комисията. Ще се видим отново Следават. Благодаря.